in the crowd. Uh, Уважаеми колеги, започваме работа. Първо искам да направя едно съобщение, докато вземете местата си. В понеделник, заедно с председателя на съвета Председателя ще подпише 6 акта, прияти в рамките на процедурата за съвместно решение, вземане на решенията. Заглавията на актовете ще бъдат публикувани в протокола на това заседание. Моля, колеги, заемете местата си, за да можем да започнем веднага гласуването. И както винаги, посочвам, че аз няма да ви чета цифрите. Резултат от гласуването ще обявявам само крайния резултат. Item... И няма да благодаря на всички изказващи се. И така, първото гласуване е по опростената процедура по доклад от господин Скурия по Европейската година на доброволческата дейност. Мисля, че докладчикът би искал да вземе думата. Sì, solo molto rapidamente, Presidente, grazie. Solo... Съвсем набързо, госпожо председател, благодаря. Бих искал да благодаря на парламента и всички парламентарни комисии, които участваха изготвянето на доклада. Благодаря на всички докладчици, всички докладчици в сянка, които работиха по този доклад. Смятам, че докладът, който подготвихме, посочва значение